Dear colleagues, good afternoon. If you want to take your seats. Скъпи колеги, добър ден, вземете местата си. Това е една много дълга сесия на комисията Либе. Вчера започна в 9 сутринта и сега вече имаме четвърто поредно заседание, следобедно такова, съвместно с комисията за правата на жените. Приветствам председателя на тази комисия, господин Густавсон, който се присъедини към нас, за да се спре на 16-та точка от дневния ред, а именно минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на пострадалите от престъпления. Двама са докладчиците. За комисията Либе това е госпожа Тереза Хеменес Бесарел и за комисията ФЕМ е госпожа Антония Първанова. Тук сме за да изслушаме измененията и след разискванията ще определим крайен срок за тези изменения. И за да можем да се съсредоточим върху важното сътрудничество, което до тук бе толкова ползотворно и успешно. Господин Густавсон, председател на комисията ФЕМ, има думата. Ще говоря на шведски. Е, precis som е, Lopez Acular säger så е, har vi... Както господин Лапес Агилар току-що каза, нашето сътрудничество е отлично. Радваме се, че това е така. Резултата е много удовлетворителен. Можем да кажем, че има много допълнения към предложението и следва да отбележим огромния интерес Предложението на докладчика не е с лошо качество, напротив. Докладчика отлично си е свършил работата и го поздравявам, а допълнителните изменения а, са на място. Има доста допълнения, които целят да укрепят правата на пострадалите от престъпления има такива от тях, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Като председател на комисията, която отговаря за равенството, с удоволствие отбелязвам, че много от измененията са свързани с домашното насилие. Ние често говорим за насилието над жените и се надявам, че сътрудничеството ще продължи да бъде отлично. И е, сега ще приключи и ще върна думата на председателя. Благодаря ви, господин Густавсон. Вярно е, че си сътрудничим неколкократно и пак ще го направим. След като изслушаме докладчиците, ще дадем думата и на комисията, и на съвета. И така ще можем да определим дата за гласуването. Разбира се, ще проведем и разисквания. Нека сега да изслушаме първия докладчик, госпожа Хименес Бесарил. Имате думата, госпожо Бесарил. Eh, yo dejaría hablar primero a la señora Parmanova, visto que en el anterior eh, eh, debate de presentación hablé yo primera, entonces por, Корти. Благодаря, че ми давате думата, но ще дам първо думата на госпожа Първанова. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Хименес за отличното сътрудничество по това трудно и сложно досие. Благодаря и на всички колеги, които бяха докладчици в Сянка за над 500-те изменения, които постъпиха. Трябва да кажа от името и на двамата докладчици, че повечето от измененията са съзвучни с основната философия – която се стремим да изповядваме в този доклад. Искам да благодаря на Анджо Роберт от секретарията на Либе, които се опитват заедно с нас да открият компромисните изменения, да удовлетворят очакванията и на двете комисии и да имаме един добър доклад следващата седмица. Позволете сега да се съсредоточа върху основните точки които според нас са важни в този доклад и на които се спират повечето измененията. Най-напред определенията. Целта бе да имаме обхватно определение, което да бъде прието за ЕСЕ и заедно с госпожа Хеменес ние се опитахме да отчетем а, динамиката на развитие на правата на жените, имаме две определения. Едното е за насилието по полов признак и второто е по повод насилието в а, по-интимните отношения. Насочено е към евентуалните извършители и видовете престъпни деяния. Освен това сме обърнали внимание на насилието срещу жените, като имаме предвид Конвенцията на съвета на Европа за предотвратяване на насилието срещу жените. Директивата е хоризонтален инструмент и ние смятаме, че първото определение за, население, за насилието по полов признак трябва да е неутрално това насилие е непропорционално спрямо жените и засяга лицата понякога поради а, пола им, но предимно жените. И, а що се отнася до насилието при интимните отношения, то значението на този вид насилие над жените също е свързан с финансовата зависимост на жените и други въпроси. Втория въпрос, който вече сме обсъждали, е свързан с пострадали с специални нужди. Разработихме идеята в връзка с, с провеждането на оценки и вместо да се готвят критерии за насилието в тази директива, ние даваме възможност на държавите членки да развият собствени критерии, като се обръща особено внимание на пострадали, които могат да се нуждаят от особена подкрепа и повече внимание. И в тази връзка а, разработваме идеята за специализирани услуги, най-вече предотвратяване на вторичната виктимизация, виктимизация и сплашване на а, жертвите на насилие, също така обучение на правоохранителните органи, на полицията. А, учели сме всички предложения, които бяха внесени във връзка с тези а, идеи. Има огромен брой предложения, всичките са взети предвид, за да укрепим този аспект в полза на пострадалите. Има един деликатен въпрос, който е свързан с подкрепата за пострадалите от престъпления, особено а, що се отнася до техния правен статус в някои политически групи има известни притеснения за недокументираното положение на мигранти, дали това трябва да бъде обхванато от системата. Ще ми се да кажа, че всъщност не се опитваме да намерим решение на този въпрос, като прехвърляме задължението на съдебната система, на държавите членки, а, с искане те да легитимират положението на мигрантите. Просто се опитваме да въведем единен стандарт, както е по отношение на извършителите може да имаме различно съчетание на документиран, регистрирани, нерегистрирани а, извършители и пострадали. И ако те не са в състояние а, да съобщат за това, може да има някои престъпления, които да останат неразкрити. А, може да се и забелези тенденция на преместване на дарението върху мигрантските общности, тези на младсинствата или организираната престъпност. Още нещо развихме, именно правото на достъп до информация, по специална информация по делото, уведомления, ако лицето е задържано за, и след това освободено или пък е обягнало на правоохранителните органи. Без да се отказва правото на рехабилитация. Ако пострадилия е заявил желание да бъде информиран, то тази информация следва да бъде предоставена. Имали сме предвид и пострадали с особени потребности. Разработихме идеята за достъпност на сградите, особено за пострадали с увреждания, да се предвидят места за достъп за такива пострадали. Особено когато има опасност от сплашване на пострадалия. Като казвам това, искам да приключа. Като споделя, че наистина бе удоволствие да се работи с госпожа Хименес, надявам се, че ще бъдем в състояние да ви представим поредица от добри компромисни изменения по почти всички пунктове, които са залегнали в предложенията и са част от философията на доклада. Благодаря. Председателя, госпожа Хименес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също и за а, това любезно въведение от страна на госпожа Първанова. За мен беше наистина удоволствие да работим заедно. И мисля, че може да се каже, че отчетахме много сериозен напредък по работата върху директивата. Почти 500 изменения получихме по минималните стандарти и а, как те се прилагат за върху правата на жертвите. И приветстваме наистина огромния интерес, който виждаме по тази тема. Смятаме, че в голяма степен сме успели да преодолеем голяма част от проблемите. И както казваше господин Густавсон, председателят на комисията ФЕМ, в голяма степен тези изменения са покрити от текста. Те са по-скоро в посока на заздравяване на някои от вече изразените принципи. Така че продължаваме работата по компромисните изменения. 40 от тях сме финализирали и почти всички са свързани с точките от преамбюла, съображенията, а не с а, членовете. Приложението, правното основание, различните видове права на жертвите засягат те, включването на професионалисти а, в, а, от системата за подкрепа. Целта на доклада е да се установят минималните стандарти и съответно нашата цел е да се стигне до директива, която е ясна, кратка, подходяща и да а, създава усещането на, за защита при а, жертвите. Разбира се, няма как да отидем отвъд правното основание не можем да предлагаме допълнителни задължения извън тези, които вече съществуват в рамките на правното основание. И така в компромисните изменения се опитаме да намерим равновесието между различните права на жертвите. Директивата е изключително важна възможност да се обединят различните изисквания във връзка с жертвите. А, някои от тях са свързани с равенството между половете, с уврежданията. Изобщо много широк диапазон от такива съображения. И смятам, че е добре да припомним, че макар да сме постигнали доста тук, а, все пак говорим за минимални стандарти. И смятам, че е, може да се постави под въпрос но, е, ефективността на инструмента, ако отидем по-нататък. Госпожа Първанова вече ви из, е, представи документа. В член първи е приложното поле. А, там се отразява загрижеността на някои държави членки във връзка с равнопоставеността между половете, но все пак при положение, че става въпрос за директива, която а, определя наказателни санкции, не можем, както някои предлагат, да определим какво означава акт на агресия, тъй като такива актове на агресия се включват в директивата и са отчетени спрямо наказателните системи в действие. Така че ние бихме искали да предпочетем едно, а, един друг израз, а именно извършването на наказателен акт, наказуем акт. Това е един въпрос, който беше свързан с а, всички аспекти на защитата на жертвите. Също така има един а, друг момент, свързан с първия контакт на жертвите с институциите или съответно с нарушителя. Там трябва да отчетем различните а, съображения, свързани с жертвата. Това е в изменение 270. Изключително важно е жертвите да се изправи пред нещо, което възприемат като опростена система. Трябва да отчетем и проблемите свързани с достъпа до защита. Изменение 35. Там се казва, че жертви, които са обект на престъпления трябва да имат възможност да разбират езика, който се използва, трябва да имат достъп до служби, осигуряващи подкрепа, да имат право за да разбират и да бъдат разбирани. Това е в а, Изменение 280, 281, 286. Друг важен момент, по който работим с съвета е включването на членовете на семейството и разпоредби за тях в а, директивата. И там а, има съответните изменения. Член 7 от преду, а, предложението на комисията е това. Властите трябва да предоставят достатъчно защита за жертвите и бихме предпочели да се използва директното цитиране, което е включено в едно от измененията. Приветствам и това да се включат и различните центрове за защита на жените и техните деца, жени, които са били а, обект на насилие. Това също е отчетено и в а, две от измененията е включено. Редица колеги споменаха а, важността на индивидуалната оценка, която да се предоставя за всяка жертва и да се а, прецени дали конкретната жертва има нужда от а, някакъв вид, по-специален вид а, защита. Наистина, всяка жертва е човек и всички хора са различни. Нито една жертва не е а, първостепенна или по-малко важна от друга. Това е включено в член 18, където отчитаме различните видове уязвимости при хората. Знаем, че някои от тях имат а, увреждания или пък а, са били обект на трафик на хора или на насилие. Много от а, членовете на комисията подкрепят а, тази линия. Подкрепяме и изменение 448, където се предлага да има за да а, има съответните възможности на равен период от време и там се разглеждат конкретните характеристики за жертвата, типа нарушение, престъпление, обстоятелствата около него и желанието на жертвата. Това е в много от измененията. И накрая бих искала да засегна а, обучението за служителите. Това е включено в някои от измененията. Включват се съди, полицейски органи, други експерти, които са в контакт с жертвите и разбира се тези, които се занимават с, деца. Много е важно да има стандартно обучение във всяка държава членка. Това е особено необходимо в насилието насочено към жени. Тук вече с готовност ще чуя вашите допълнителни предложения. С удоволствие ще ги включим в текста, защото смятам, че работим в, към добри компромиси и искам да направим следващата стъпка в работата по тази директива. Радвам се, че имаше толкова интерес от всички. Колкото по-скоро получим вашите коментари, толкова по-скоро може да ги включим в текста. Благодаря. А сега ще чуем комисията и съвета. Не знам дали комисията има желание да се изкаже на този етап и след това ще чуем и членовете на комисиите. Комисията е представената Ингрид Велангер Торино. Заповядайте. Съвсем накратко. Благодаря на Европейския парламент за силната подкрепа и интереса към това досие. Радваме се, че доклада на двете докладчици е толкова добър. Също така се радваме и на различните изменения, предложени от депутатите. Както знаете, това е стратегически приоритет на Европейската комисия. Вече доста време работим по темата жертви. Имаме рамково решение от 2001 година, което сега доведе до една по-силна директива с много по-ясен език и формулировки е, за задълженията и правата на жертвите. Имаме и директива за компенсациите от 2004 година, така че това е първия пакет е, за правата на жертвите, с който излязахме миналата година. Ще има и други инициативи на комисията по въпроса. Целта ни с тази директива, която вече е обсъдена в съвета, е да имаме един инструмент, който лесно може да се приложи и държавите членки да го преведат националното законодателство, за да има по-силни права а, на жертвите в наказателното производство. Няма да говорим сега за позицията на Европейската комисия по отделните изменения, които сте направили, но мога да потвърдя, че подходът ни винаги е бил хоризонтален Смятаме, че всички жертви трябва да бъдат в приложното поле тук, всички видове престъпления, насилие от престъпен характер, така че жертвите да имат право а, първо да бъдат изслушани, след това да бъдат и подкрепени. В предложението си признаваме, че някои групи жертви могат да бъдат обект на допълнителни допълнителни отрицателни въздействия и по време на процеса. Има отделна глава за това. Пак казвам, няма да коментирам отделните предложения за изменения на парламента, но ще потвърдя, че подкрепяме работата и на парламента, и на секретарията, за да се стигне до ясен финал. Очаквам и дебатите по темата и ще излезем с компромисни решения, надявам се, така че всички страни да приемат текста. Благодаря. Благодаря сега съвета датското председателство. Господин Линде. You, um... Благодаря. И аз искам да благодаря и на докладчиците, и на членовете на комисията за това, че сме стигнали до този етап. Многократно сме заявявали като председателство тук, че това е един от основните приоритети за нас. С множеството контакти, които сме имали с различните държави членки, трябва да кажа, че тази тема е и приоритет за много държави членки, ако не и за всички. По тази причина ние се радваме, че днес се провежда такъв дебат и че са стигнали до такъв етап. Едната седмица ще се постигнат и компромиси, за да е ясно гласуването. Високо ценим голямата работа, която е извършена, за да се стигне до тук и по-специално работата, извършена от докладчиците. А, и ще бъдете възнаградени с още повече работа. Но а, това не е напразно, защото съвета с нетърпение чака да се проведе триалог по тази тема. Първият триалог ще бъде едната седмица. Има много интересни предложения за изменения, а и след като изслушах дебата и представянето на докладчиците, смятам, че можем наистина да постигнем съгласие, всички институции, следвайки основни принципи. Сега ще ги очертая. Те вече бяха засегнати от докладчиците. Първо, това трябва да бъде една хоризонтална директива, която да покрива всички жертви, включително и деца, като покрива всички видове престъпни състави от простъпки до престъпления. Трябва да бъде ясна, да има съвсем ясни минимални стандарти, за да е ясно как ще се приложи всичко това. Говорим за наказателно право, където нещата трябва да са ясни. Трябва да се преценят условията във, всеки, във всяко едно от делата, и потребностите на жертвите със специални нужди също да бъдат взети предвид. Отправната точка обаче трябва да бъде винаги индивидуална оценка на конкретната жертва. Това отговаря на препоръките на много от организациите на такива жертви. Трябва да се обърне внимание на потребностите на жертви в трансгранични ситуации. Това беше едно от най-ясните послания, които бяха изпратени от едно събитие е, което организира Европейския парламент, Victim Support Europe. Сега няма да влизам в подробности. Накрая само ще заявя, че датското председателство на съвета придава огромна значимост на отворените и прозрачни преговори в тясно сътрудничество и с вас и с Европейската комисия, за да постигнем ясен резултат по тази тема в разумни срокове. Благодаря. Hey, now let's open this... Сега нека започнем разискванията. Да чуем докладчиците в сянка, колегата Кочета. Io devo dire che ho molto apprezzato sia il lavoro Високо цена работата на Европейската комисия и предложението в настоящото му състояние, както и работата на двамата докладчика. Като докладчик в сянка на социалистите и демократите исках да представя изменения там, където усещах, че има недостиг или някаква липса. Тоест не съм се опитвал да предлагам някакви позиции, които да бъдат различни е, от тези на комисията или докладчиците или някой друг. Не исках да ви заливам с множество предложения по доклада. Имаме... Не ми се искаше да има огромно количество изменения, които после да се опитваме да изчистим. Има въпроси обаче, които искам да бъдат прецизирани. И първият въпрос е следният. Във всички държави, според мен, има а, закони, които защитават а, жертвите, с изключение, разбира се, на някои държави в Африка или някъде другаде, където не могат да участват в наказателния процес, но най-често те участват и имат право на защита. Значи въпросът не е ние отново а, сега да направим един доклад, който да повтаря неща, които вече са казани, защото световното законодателство има такива неща. Не е това въпроса. Въпросът е да въведем нови елементи. Едни нови елементи, които могат могат да защитят конкретни жертви, които в различни държави по някакъв начин не са защитени или пък да стигнем до едно определение на това, що е жертва. Ако имаме някой пласьор на дрога, който умре по време на един конфликт, някой го застреля, примерно друг пласьор на, на дрога. Той жертва ли е? Да, жертва е от една страна, но не е невинна жертва. Така че трябва да се направи ясна разлика. Ако един мафиот бъде убит застрелен от други мафиози, защото спорят за, жертв, за територия, той не е невинна жертва, а е жертва. Или пък терористи, ако те се стрелят, какво се случва? Значи, това, което трябва да кажем ние е, че искаме да опазваме правата на невинните жертви, защото точно там държавата трябва да инвестира средства и да направи така, че да има защита – една домакиня, например, или едно дете, което отива на училище, го убиват, ето това е невинна жертва. Пак повтарям, терориста, който иска да убие, а е убит, не е невинна жертва. Така че Той трябва да бъде защитен, така както е защитен всеки един обвиняем, примерно, когато е част от наказателен процес. Но това, разбира се, не е свързано. И така, това исках да уточна аз като първи елемент. Още два въпроса искам да засегна и приключвам. Обикновено в наказателните производства се смята едно лице за жертва, ако има някакво престъпление извършено срещу него. Но, поради религия, поради пол, поради цвят на кожата, може да има лице, което да живее в унизителни условия, точно поради пол, поради цвят на кожата. В определени държави това е факт. Това лице е ли жертва, макар че няма конкретно а, престъпление извършено срещу нея, а живее в държава, където просто се смята, че хора с такъв пол или с такъв цвят на кожата живеят по този начин. Ако в Унгария, например, един човек, примерно бездомните, може ли да бъде хвърлен в затвора, защото няма местообитание, няма постоянен адрес? Той жертва ли е на държавата? Е, тогава ще бъдем по-смели, ако кажем, че това лице също е жертва. Това ще бъде смело. Или пък нещо по-конкретно. Много често сме жертви, защото има някакъв закон, който ни превръща в жертви. Или пък онези държави, които извършват а, някакъв вид сегрегация, а, защото си хомосексуалист. В случая ти не си обект на престъпление, но така или иначе си жертва. Затова ми се искаше и да кажа нещо по този въпрос. И накрая, Салман Рожди, който живее в Англия от 20 години, над 20 години, живее в бункер, защото е обект на фатва, искат да го убият интегралистите. Той жертва ли е или не е жертва? Легизлационе, ле тенденции актуали, но не една виктима. Той не е жертва, защото няма престъпление срещу него. Обаче той е жертва, защото от 20 години живее в бункер. И не е свободен, и няма право. Ако има международен процес срещу онези, които са произнесли с фадвата срещу него, то тогава той може да излезе като граждански щет срещу тях. Роберто Савяно, познавате го, можете да го цитирате, а, дори той се бори срещу а, мафията и който камората, наполитанската камора го му произнесе смъртна присъда, той не е жертва. Той не може да участва в процеси в Италия, не може да се съставлява като граждански ищец макар че се знае кой иска да го убие. Защото не са го убили. Няма престъпление, убийство. И това искам да кажа на докладчиците. Има нещо специфично тук. Да си обект на терористична заплаха, заплаха срещу живота ти, или пък да те заплаши съседът ти със смърт. Защото ако съседът те заплаши, полицията веднага ще отиде и ще контролира и той няма да извърши нищо срещу теб. Обаче, когато потенциалната жертва е обект на смъртна присъда от органи... терористични организации от международен тъп, тип или пък от погрешно законодателство, то тогава кой го защитава този човек? Така че аз лично мисля, че имаме нужда от повече кораж преди мен бяха казали да отидем отвъд и над нещата. Да предложим едно законодателство, което да бъде смело. Не можем чисто и просто да отчитаме какво правят отделните законодателства и на европейско ниво да не, само да ги регистрираме, да сме един регистр. Не, трябва да бъдем по-смели. Изимаме нужда от либерална, демократична революция, да освободим хората, да накараме онези държави, които не са го направили, да имат по-напредничово законодателство. Иначе, само ще повтаряме законодателството от държавите членки. Благодаря, председателю. Аз искам да се спра на три пункта. Първо да привлека вниманието ви към едни материали, които ви бяха раздадени за пострадалите от екологични престъпления. Въпросът, че околната среда или бъдещите поколения могат да станат жертви на екологични престъпления, е нещо, което също трябва да бъде включено в директивата. И сме внесли две изменения 207 и 227. Те са посветени на екологичните престъпления, при които също има пострадали. Може някое лице да е пострадало, може самата околна среда да е пострадала или може да има посегателства срещу бъдещите поколения. В този документ е, има доста предистория и се обяснява как еколната среда може да стане жертва на престъпление. Господин Крочет е, отвори този дебат за това кой е жертвата. Но в тази директива се говори за пострадалите от престъпления. Екологичните престъпления съставляват престъпно деяние също. Та това е по първия пункт. Втория пункт. Какво представлява пострадалия? Е ли той пострадал от конкретно престъпление или и дали това конкретно престъпление поражда нужда от защита. Дали пострадали е по-уязвим, защото е извършено престъпно деяние или това лице е уязвимо поради личните си характеристики? И всъщност ние изхождаме от личностите характеристики, които могат да ви направят по-уязвим. Принципът залегнал в тази директива, който се изповядва от двамата докладчици, че има нужда от индивидуална оценка. Ние сме напълно съгласни. Това е най-решаващия елемент на директивата и ако имаме а, такава добра оценка на пострадалото лице, много по-лесно ще дадем определение за това какво поражда по-голямата уязвимост. Обаче, Внесли сме изменение 162 за положението на мигрантите и бежанците и хората без документи за самоличност. Все едно дали са пострадали от някакво престъпление, важно е дали имат правен статус да останат на територията в хода на производството и след него. Тази идея не бе отразена – и може би това е защото хората не искат да засягат правата на хората без документи за самоличност, но имам чувството, че и двамата докладчици тръгват от определението за престъпление, вместо от определението за лични характеристики, личностни характеристики. Никоя жертва не е, е по-маловажна от друга. Да, ако това е въведеното правило, то тогава трябва да вземем предвид и положението на иммигрантите и беженците и би следвало да се основаваме на точни определения. Например, по-нататъчна виктимизация или вторична виктимизация за едно и също престъпление. Нещо, което се случва по-често на хора, които са пострадали от тероризъм и са пострадали от организираната престъпност. Това е много стеснително. Има и друг въпрос – въобще жертви на престъпления или невинни жертви. Нека не навлизаме в тази област и да даваме определение на невинно жертва. Една жена, която е обект на трафик с цел проституция, която не знае, че е била привлечена за това, дали е невинна жертва, дали е знала, че ще работи в секс индустрията – не трябва ли да й се предостави защита поради това? Не, не мисля така. Това разграничение, според мен, не можем да го направим. Да, но вие ще кажете, аз ви дадох и по-ясни примери за тероризма и организираната престъпност. Да, но в тази материя никога няма прецизни определения. И така, третия и последен пункт. Бързаме ли? Притиснати ли сме от времето? И тук питам съвета. Следващата седмица ще гласуваме. Имаме изключително влиятелен законодателен акт в ръцете си. Трябва ли да бързаме или още ще обсъждаме кой какви права има, кой е жертва и кой не е и какво представлява жертвата? Пак се връщам към призива да включим и екологичните престъпления. Според мен прибързваме и бързаме да гласуваме, няма да постигнем а, ясен мандат за онези, които преговарят от наше име. И ако те нямат ясен мандат, то и резултата няма да е ясен. Така че въпросът ми е и към докладчиците. Добре, съветът е готов от известно време насам, следователно ние бързаме. Не, още чакаме съвета да излезе със становище по въпроса за бежанците по регламента Дъблин. Те не са готови. И въпросът ми към съвета е следния. Вие работите за мандата, разработен от полското председателство, сега застъпи датското председателство. Промени ли се нагласата ви? И ако да, може ли това да бъде взето предвид? Благодаря. Благодаря, госпожа Саркантини. Госпожа Макентайр има думата сега. Благодаря, благодаря, господин председател. На първо място извинение за това, че го няма Тимати Кърко, който е нашият докладчик в сянка. Обикновено той се изказва, но сега ще съм аз, понеже го няма. Благодарности на докладчиците за работата им по тази тема. Нашата група напълно подкрепя целите, към които се стреми доклада. Имам няколко момента, на които искам да се спра. Идвайки от Великобритания, съм горда от факта, че комисар Рединг говори за най-добрите практики, добрите практики в е, Обединеното кралство и съм доволна, че поне веднъж ние сме за пример. Първото ми съображение е свързано с разширяването на този доклад до такава степен, че може да се спре в съвета и да не се стигне до края. Ето защо смятам, че трябва да се концентрираме върху областите, които покрива вече доклада и да не се разширяваме в области като екологични престъпления и да превръщаме всички в жертви. Имам проблем с разграничаването на виновни и невинни жертви, защото докато някой не е а, осъден, то той се счита за невинен. Без значение дали вие смятате, че той е терорист или нещо друго. Невинността не е просто мнение за човека. Тя е въпрос решаван от съда. Ено защо смятам, че е изключително опасно да, се, да поемаме по този път. Имам и а, загриженост в посока на това, че създаваме много а, различни специални жертви. Всъщност всеки, който е страдал и е бил жертва на тероризъм, ма, маф, действия на мафията, а, изнасилвания и така нататък. Наистина всички те са преживяли нещо ужасно и заслужават тази категоризация жертва. Но ме притеснява, че ние ще създадем някаква иерархия на жертвите и някои жертви ще станат по- важни от други. Това ме притеснява. Друг момент, който бих поставила под въпрос е опасността да не създадем много права за жертвите, които ще им отнемат едното право, от което наистина имат нужда, а именно да видят осъждането на престъпника. И ако наистина въведем идеята за пълна гъвкавост за жертвата, когато а, по време на разпит, при а, явяване в съда и така нататък, това може би изглежда, че а, е нещо в тяхна полза, но ако в крайна сметка, благодарение на всички, заради всички тези обстоятелства, се а, препятства производството срещу нарушителя, срещу престъпника, всъщност това ще се окаже, че не е в тяхна полза. Като цяло смятам, че трябва да имаме прагматичен и реалистичен подход. Действително, това е, което също каза и датското председателство. И ако се опитаме да разширим тази тема и отидем отвъд приложното поле, има голяма вероятност да блокираме процеса. Ето защо нашата подкрепа към доклада идва с тези няколко съображения. Благодаря. Не виждам други ръце, желаящи за изказване. Обръщаме се към нашия съпредседател днес, господин Густавсон, за да се изкаже и той. Да, и аз исках да взема отношение по-скоро като в ролята си на докладчик в Сянка, отколкото като председател на комисията ФЕМ. Както казах по-рано, докладчиците са свършили отлична работа, включили са много голям брой изключително важни моменти и аз напълно подкрепям всички а, компромисни изменения, освен две. Определението на насилие, основано на пола. Ако говорим за насилие на мъже срещу жени. Действително, може да кажете, че става въпрос за дребнавост и за някакви съвсем малки подробности. Все пак обаче смятам, че когато се говори за това, трябва да се уточни. Наистина има и а, насилие от жени към мъже. Има и насилие в еднополови партньорска, но голяма част от насилието, което се случва в близките взаимоотношения, е насилие от мъже върху жени. в, по този начин, като че ли става по-невидимо това насилие. Затова смятам, че бихме могли да използваме понятие, което се използва международно в най-различни контексти и а, е прието от всички държави членки, доколкото ми е известно. Използва се и от комисията на ООН а, срещу а, насилието срещу жени, както и платформата в Пекин. И за съжаление ние не използваме а, този термин насилие срещу жени. Разбира се, всички други видове насилие, базирано на половете, е важен проблем, но нека да не губим а, голямата картина. И така компромис Две и компромис три а, бих предпочел да се формулират по друг начин. Но освен тези две компромисни предложения за изменения, две и три, всички останали аз напълно ги подкрепям. Благодаря. No... Няма други след господин Густавсон. Затова нека дадем думата на двете докладчици. Същия ред, като преди. Госпожа Парванова е първа. Thank you, Chair. Uh, on the comments made by... Коментарите на господин Кручета първо. Това е нашият подход. Търсим новото в защита на жертвите и особено правата и улесняване на пътя им през системата. не само емоционална защита искаме да им предложим или като финансова такава, искаме да направим така, че те да получат правилната информация, към кого да се обърнат, какво да направят, за да разберат какво се случва, а не да се чувстват виновни, което понякога е така. Имаме анализ на Европейската комисия, както и други доклади, които казват, че има групи жертви, които биват стигматизирани от а, системата и на тях точно се опитваме да обърнем максимално внимание. Сега за невинните жертви. Това идва от е, изворите на правото. Всеки е невиновен до доказване на противното и това е морален въпрос, а не е законодателен. Госпожа Сарджентини за Депт, uh, uh, the issue because they... екологичните престъпления. Uh, be, uh, Може понякога цялото население на едно, всички, извинете, жители на едно село да бъдат обект на някакво заку... престъпление от екологичен характер, но затова има и законодателство, свързано с въздействието на околната среда върху населението и случващото се не мисля, че тук е мястото на тази идея. Що се отнася до жертвите с специални нужди? Не искаме да създаваме категории. Искаме да има индивидуална оценка. Това го казвам на госпожа Макентайер – Направихме всичко възможно да заложим четири ясни критерии – лични характеристики, вида престъпления, обстоятелствата, както и желанията на жертвата като комбинация. И дадахме отговорността на държавите членки да видят, да направят тази индивидуална оценка, а не да квалифицираме хората, като ги изпращаме в тази или онази категория посредством тази директива. Напълно съм съгласна за това, което казахте за мигрантите и бежанците, независимо от правния статут. Независимо от правния статут, правата на хората да бъдат защитени. Ако те са извършили престъпление, то тогава си има директива, която защитава правата на извършилите правонарушения. This, uh, uh, Започнахме да работим по това предложение и в самото начало, по време на първи обмен на становища, обявихме един график и когато имаше обмен на становища с докладчите в сянка, Страсбург. Това бе срока, който предложихме. Това няма нищо общо с това готов ли е съвета или не. А защото има натиск от НПО. НПО, които се занимават с такъв тип насилие между половете. В самия, началото на самия мандат обещахме такова нещо, че няма да се бавим че ще изготвим тази директива, която да защитава правата на жертвите, особено когато става дума за насилие между половете. Господин Густавсон и казаното от него. По време на консултациите беше много трудно да намерим компромис за такъв тип насилие между половете и да се съсредоточим върху това, че жените са най-често обект на насилие от страна на мъже. Определението на съвета на Европа е ограничено, защото там включва, се включва а, насилие от мъже към жени и не включва другите аспекти на насилие между половете, или пък групата ЛГБТ. Тази директива инициатива не се занимава само с насилието срещу жени от мъже, а всякакви видове жертви от всякакви видове престъпления. И затова подходът би трябвало да бъде да включим всички жертви, да бъдем неутрални по отношение на пола и след това да говорим за жените. Това сме се опитали да направим с тези три дефиниции за насилието в, при близки връзки, от мъже към жени. И след това в съображенията се опитваме в максимална степен да покрием всички страни на въпроса. Но дебатите ще продължат. Като председател на комисията ФЕМ, разбира се, това е най-важно за вас. Ние ще включим въпроса, който вече сме се опитали да направим. Благодаря, госпожо Парванова. Сега госпожа Хименес Предпередо. Sí, благодаря ви. Първо бих искала да кажа нещо на господин Кручета. Напълно съм съгласна с вас. И морално, подчертавам думата морално. Терорист, който ще взривява бомба и се самоубива по този начин, в никакъв случай не е равнопоставен с едно дете, което е загинало, защото е била в, била в полицейското управление, където е взривена бомбата. И едва ли някой тук ще твърди подобно нещо. Така или иначе, Салман Рожди е жертва на тероризма, който се нуждае от закрила. Това е разбираемо. Изподелям казаното. Искам също така да кажа, че тази директива зависи от създаването на няколко предпоставки, тъй като има други видове директиви, които уреждат въпросите по които много от нас имат притеснения. Важно е да има добра законова уредба в държавите членки. Ако бе така, нямаше да има нужда от директива, но е важно а, всички организации за защита на и подкрепа на жертвите или пък всички лица пострадали, все едно от коя държава са, да не продължават да страдат от разнопосъчността на законите. Примерно дете, което е жертва на трафик или някой, който е изведен нелегално от страната. В някакъв момент всички ще постигнем напредък в съответните си страни. И когато комисията внесе това предложение в съвета, е много важно да сме създали документ, който да осигурява подкрепа на хората, примерно превод или да подкрепи хора, които са преживели някакво страдание. Т.е. да се предприемат някакви стъпки, за да може полицията да си свърши добре работата, например. Остава още много работа и в никакъв случай не сме стигнали до края. Графикът, както чухме, е определен от януари. Докладчиците в Сянка проведоха много наброй срещи и очакваме гласуването следващата седмица, след което ще започнат тристранните разговори. Няма да бъде лесно но парламентът няма да се отказва от онова, което се опитва да постигне. Определено очаквам сътрудничеството в бъдеще, което да подобри закрилата. Ми всички ви чухме ясно, казва председателя. Разбираме, че бяха изразени позиции от докладчиците по това деликатно досие. Гласуването ще се проведе скоро, на 27 март, следващата седмица. И така, гласуването по проекто доклада е насрочено за 27 март. Благодарим на всички участници в тези интересни разисквания. Благодарим и членовете на Комисията за правата на жените, които присъстваха на съвместните разисквания на Комисията за основни права и правата на жените. И сега продължаваме. Yes, yes, yes. Quería decir solo que la traducción Искам да взема думата в превод на испански прозвуча 28 марта. Всъщност датата е 27 март. Да, да. 27 казах аз. I see, I see. I have been reported that although тук ме уведомиха, че въпреки, че докладчика за следващата точка, госпожа Вебер, вече е пристигнала, но а, трябва да участва и комисията. Комисията не е пристигнала. За това тук ми се предлага да дам кратка почивка, 20 на минути тъй като беше предвидено да започнем дебатите в 4.30. Следващата точка ще обсъждаме в 4.30, 20 минутна почивка, след малко продължаваме. Thank you for your attention. Thank you for your... Благодаря за вниманието. Нека започнем с 17-та точка, свързана с изменение на регламент с цел да се предвидят общи правила за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства. Докладчик е колегата Ренате Вебер. Имаме 80 изменения. Те са внесени от депутатите. Докладчика ще очертая основните характеристики на това евентуално повторно въвеждане на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз. Това е един политически деликатен въпрос. И така, първо ще чуем докладчика, след това комисията. Чакаме госпожа Моника Мосхамър, тя е представителя на комисията, но най-напред ще изслушаме госпожа Рената Вебер, Вебер докладчика благодаря, председателю. Искам да благодаря най-напред на всички мои колеги, които внесоха изменения по доклада и по-конкретно да благодаря на онези, които ми изпращаха съобщение с обяснение за позициите си. Много ценя това. Благодарна съм и разбирам, многото причини, по които хората заемат различни позиции по отношение на някои от подходите, които съм възприела в доклада. Всъщност бих препочела на този етап да споделя пред всички ви а, моите собствени виждания, моите изменения – които са съставени и внесени в сътрудничество с колегата Енчил от социалистическата група и да ви обясня защо според мен те са важни. Най-напред исках да сме сигурни, че навсякъде в текста никакъв случай миграционните потоци или преминаването на границите от големи групи хора да не бъде използвано за въвеждане на граничен контрол. И именно за това имаме няколко изменения, които са внесени. Освен това, става дума за процедурите за връщане – на няколко пъти се споменават в членовете. Процедурите за връщане, за репатриране не са изцяло в ръцете на държавите членки. Тези процедури зависят и от третите страни. Има цяла поредица от а, изменения, които се позовават на увеличаване на ефективността на цялата предложена процедура. По тази причина в член 24 алинеи 3 и 4, в които се засяга издаването на становище от Европейската комисия за съвместни заседания, вместо да се предвиждат задължителни мерки. Според нас, по-добре е да се прави това при необходимост. Т.е. комисията да излиза със становище при необходимост. Ако няма нужда, комисията няма да се произнася, да не се чувства задължена. Същото въжи и за съвместните за срещи на държавите членки, които след като въведат е, отново граничен контрол, е, със съгласието на държавите членки и комисията. Що се отнася до идеята да се изиска от комисията да представи насоки, Аз се говоря в множествено число тук, тъй като измененията внесохме заедно с господин Енчо. Та що се отнася до изискването за насоки, ние смятаме, че е много важно да се позовем на предишния опит на комисията, при повторно въвеждане на граничен контрол. Представителят на комисията при първата размяна на мнения спомена, че е трудно на комисията да задава насоки. Ние обаче сметнахме, че комисията може да предприеме нещо. В собственото си предложение комисията поставя изискването да се да има изрични и изключителни правомощия. Щом е така, и вероятно това е възможно, то очевидно комисията може да предприеме нещо. Член 26. Той е за правомощията на Европейската комисия, която да взема решение за повторно въвеждане на граничен контрол след обстойна оценка. Струва ми се помня, вероятно и вие помните, че имаше едно обсъждане за по-голяма прозрачност можехме да избираме между комитологията и за да има по-голяма прозрачност, както и да се възползвам от възможността за обсъждане и едва след това комисията да взема решение и във връзка с ефективността на процедурата, реших, че не трябва да има допълнителни условия по този член. След като бъде направена обстойната оценка на положението в държава Хикс, и след като бъдат определени заплахите, за националната сигурност или обществения ред. В крайна сметка, можем да започнем да се чудаме ми кога комисията ще може да вземе това решение. Um, И на последно място става дума за ролята на Европейския парламент. Има едно изменение, което изисква от комисията да внася в парламента доклад поне веднъж годишно. Комисията, разбира се, може да внася няколко такива, ако желае, през годината. Ако имаме повторно въвеждане на граничен контрол. Спирам се на другите изменения, внесени от колегите. Те са в няколко категории. Първо, има такива, които не желаят промяна в статуквото. Те не желаят или поне не застават за съществуването на шенгенската уредба. Има други, които застъпват ролята на държавите членки вместо тази на комисията. Има и изменения, които в известна степен са в съответствие с подготвени от мен доклад. Разбира се, ще се радвам да изслушам колегите, да чуя аргументите им. Лично аз съм установила няколко възможности за компромисни изменения. След съвместна работа и след няколко срещи и разговори. Както по измененията, така и по първоначалния текст. За сега спирам и ще изслушам комисията, съвета, може би, и колегите. Благодаря. Сега да чуем комисията или съвета. Госпожо Масхамер, имате думата. Чермен. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря за всички изменения, които бяха представени и общите коментари. Като общ коментар, както госпожа Вебер каза, има няколко изменения, които подчертават важността на въвеждането като на това време на повторно въвеждане като последен а, вариант. Може би някой от изменението отива твърде далеч, затова искам да се върна на указанията а, във връзка с а, националната сигурност. Както последния път нашия директор обясни във вашата комисия, ние се, имаме някои а, загрижености Смятаме, че трябва да се разгледат заплахите по-сериозно. Наистина комисията представи своята процедура на вземане на решение, където наистина в крайна сметка комисията взема решение. Но все пак това е едно решение заедно с а, държавите членки като акт за изпълнение по така наречената процедура по кометологията, така че в този смисъл зависи от оценката на държавите членки, които а, са част от този процес, което е изключително важно да го отчетем в този контекст. В съответни члени има две изменения за промяна на процедурата за въвеждане на граничен контрол, повторен при сериозни а, липси или отклонения, регистрирани в а, споразумението по Шенген. Отбелязваме си това извинение, но все пак искаме да кажем, че все пак става въпрос за процедура по комитология според предложението на комисията и това а, става чрез акт за изпълнение. Това е много важно за нас. Благодаря. С търпение чакам дискусията. Съвета, Таското председателство, заповядайте. Благодаря и председателството иска да благодари на докладчика, докладчиците в Сянка и другите депутати, които са предложили изменения. Този доклад дава една добра основа за работа по а, тази тема. Работата е а, върви напред в работната група в съвета. Все още не сме имали възможност да разгледаме предложените изменения, но за мен е а, очевидно, че когато стигнем до правомощите за вземане решение за въвеждане на граничен контрол, имаме так, съответния обхват, е, обсе, е, подход. същите ключови думи, същите ключови моменти се разглеждат. От една страна обществената сигурност, от друга страна колко са важни е, моментите свързани граничния контрол за държавите членки, от друга страна пък системата за Шенген и правото за свободно предвижване в държавите от Европейския съюз, доброто управление. Благодарим на членовете на вашата комисия за идеите и взаимодействието по това предложение и с удоволствие ще изчук... изч... слушаме предстоящия диалог. И така, започваме сега с членовете на комисията. Първи оратор има думата. Благодаря, господин председател. Започвам с двата принципа. На първо място, знаем, че има хора, не в този парламент, които разглеждат този въпрос като един лесен начин да се а, въведат повторно граничните, а, граничния контрол. Не така гледаме ние на въпроса. Ние искаме да защитим правото на свободно предвижване на, гра... на гражданите ни. Това е нашия приоритет. Едно подобно повторно въвеждане трябва да бъде по изключение, временно и единствено като последен вариант на действие. И така, тези два доклада, този на госпожа Вебър и моя, са свързани, защото в нашия парламент не искаме да разглеждаме въвеждане на граничен контрол извън а, процедурите по изварени обстоятелства. На второ място искам да припомня на колегите, че границите са честен, често повод на загриженост, но те са национално правомощие. И ние трябва да намерим равновесието между националните компетенции и правомощия и общия интерес на европейско ниво. Един от а, големите проблеми, който срещаме, е какви ще са правилата за всяка институция. Нека го кажа ясно. Според мен трябва да заздравим ролята на Европейската комисия и европейските институции в процеса на оценка. Защо? Защото взаимната проверка не проработи. Знаем, че нищо не се случи, когато бяха регистрирани проблеми на границите. Няколко години подред доста проблеми бяха регистрирани, а нищо не се включи. Тези взаимни проверки не проработиха. Ето защо ни трябват процедури по а, ус, оценка с съответните правомощия на европейските институции, с съответните мерки и се надяваме, че тази процедура по оценката ще подобри състоянието на граничния контрол. Но проблемът е винаги същия. Това, което ще направим, ако сме изправени пред сериозен проблем, сериозна заплаха за цялостната шенгенс, шенгенска зона. На първо място нашия подход трябва да бъде с цел поправяне, но ако проблемът остане въпреки това, тогава можем временно да въведем граничния контрол. Видях в различните предложения две идеи в измененията. Или а, прехвърляне на правомощия за осъществяване на съвета, има такива изменения, или към комисията. И трябва да бъда директен тук не приемам нито едно от тези две предложения. Смятам, че това трябва да бъде осъществено с комитология. При няколко месеца го казах в нашата комисия. Не смятам, че комитологията е най-добрия начин за справяне с този проблем. Защо? Защото това не е една прозрачна процедура. Нито един от, нито едно от средствата за осъществяване се дава нито на комисията, нито на съвета. Това е процес, в който не се включва достатъчно засилено Европейския парламент. Това, което аз предлагам е една по-прозрачна процедура. Смятам, че повторното въвеждане на граничен контрол като резултат от процес на оценка трябва да бъде приоритет на комисията, т.е. инициативата трябва да идва от Европейската комисия единствено. Смятам, че нашия парламент трябва да бъде официално изслушан и смятам, че решението трябва да бъде взето от съвета, защото правомощията по външните граници са все пак национални правомощия. И не смятам, че би било подходящо или разумно, нито пък възможно да се ам, иземат на съвета тези правомощия. И така, господин председател, смятам, че трябва да въведем един европейски профил на тази процедура. Европейската комисия с агенциите, така както е предвидено в някои от а, измененията, трябва да имат по-ефективна роля. Но ако като последна мярка, ако като крайен вариант са изправени пред необходимостта да въведем повторно граничен контрол, то тогава трябва да имаме решение, предложение на комисията, консултация с Европейския парламент и окончателно решение с мнозинство на Европейския съвет. Следващия оратор има думата. Благодаря. Първо искам да поздравя колегата Вебер. Първо искам да благодаря на колегата Вебер за начина по който проведе преговорите между институциите в процеса на финализиране на този доклад. Искам да й благодаря също така за начина, по който си сътрудничихме до момента. Смятам, че и в бъдеще това сътрудничество ще продължи. Съгласен съм с колегата Карлос. Може би не на 100%, но в голямата си част съм съгласен. Съгласен. Ще видим кои са аргументите, контраргументите и се надявам на компромисни изменения. И ако говорим за измененията, аз би ги разделил на три. Има изменения, които поясняват различни разпоредби, предложението на комисията – особено това, което е свързано с насоките, годишния доклад, който трябва да се подаде на парламента. И според мен това може да има огромно въздействие, огромна роля. по всички дейности в Шенгенската зона. Следващата категория е изменения, които са важни за моята група, предполагам, че и за другите политически групи, доколкото разбирам, са изменения, които са свързани с премахване на объркването по отношение на миграционните потоци като потенциална причина за въвеждане на граничен контрол. Начина по който се управляват миграционните потоци не бива да се използва за въвеждане отново на такъв контрол. Имаме нужда от инструменти, разбира се, които дават възможност да управляваме миграционните потоци и трябва да защитаваме в същото време правата на човека. Не е възможно обаче това да бъде причина да се ограничава свободата в Шенгенската зона. Има още едни изменения, които са важни. Предложихме един контролен механизъм за ситуации, в които Европейската комисия смята за необходимо да въведе отново временен граничен контрол, след като се идентифицират а, някакви големи слабости по шенгенския механизъм предложихме, ако не са ефикасни мерките по подпомагане, комисията да изпрати свой доклад на другите две институции, за да се въведат отново такива проверки. Парламента и съвета ще имат един месец да излязат със становище по доклада и след това Европейската комисия ще има възможност да вземе решение дали да въведе отново или не посредством акт по прилагане – прият по надлежната процедура. Това е решението според мен. Ще говоря с колегата Карлос, за да видя кое от решенията, които се предлагат, е най-добро. Така или иначе, механизма, който аз предлагам, дава възможност за демократичен, ефективен, ефикасен контрол на процедурата в случаи, когато трябва да се въведат такива гранични мерки. В извънредни случаи. Замествам колегата, докладчик Сянка, който няма как да присъства. Зелените смятат, че това е общностна инициатива, така че въвеждането на такъв контрол не трябва да се оставя на държавите членки, а да бъде общностно. Защо? Държавите членки могат да говорят със съседни страни, това обаче не се случва и не виждам дали има някакво подобрение. Това е нашата линия. Смятаме, че миграционният натиск не представлява заплаха по външните граници и затова не трябва да се споменава като причина за въвеждане на такива контроли. Едно изменение също така сме включили, свързано с Европейския парламент, който трябва да бъде информиран незабавно. Смятаме, че комисията е прекалено неясна своите формулировки, когато има някаква заплаха за вътрешната сигурност. Това не може да е някаква абстрактна заплаха, като тероризъм. Не, трябва да бъде нещо конкретно и осезаемо като заплаха и също да има доказателства, че това е факт. Комисията също така предлага неуспехите в политиката по връщане да доведат е, отново до граничен контрол. Според нас това е неадекватно. Независимо от това, което виждаме, крайна сметка не зависи винаги от отделните страни, дали имат политики по връщане или не. Трябва да разгледаме отделните лица, за които става дума. И това е почти всичко, което искахме да кажем. Надяваме се достигнем до заключение, където видим какво ще се случи. Не искаме мигрантите също така да бъдат слагани в една категория на заплаха срещу обществения ред. Госпожа Ернст. Благодаря. Това е особено проблематично. Приветстваме Шенген. Е, защото свободното предвижване е толкова важно в е, символична гледна точка, е, трябва да се внимава особено. Иначе винаги ще има проблеми, когато говорим за санкции, но това е известно на всички. В този случай мисля, че държавите членки няма, не трябва да имат свобода за маневриране. Аз защитавам общностния метод. Това е единствения смислен начин. Някои държави, които не спазват правилата, да бъдат накарани да си сътрудничат. Ако погледнем 23-ти член от настоящия а, кодекс, има толкова много неща, които вече са разрешени, че единственото, което остава според мен е да се засили самия общностен метод. И за това сме предложили различни изменения, в които казваме не. не искаме доклада да върви в тази посока. Разбираме какво, какви трудности срещате госпожо Вебер, иначе щехме да направим и други изменения, така че това според мен е ясно. Но ако искаме такъв общностен метод, това е начина. Може обаче да видим дали сме направили правилните предложения и дали бихме могли да се движим в тази посока, вместо да направим така, защото комисията е тази, която трябва да излезе с тези предложения и тези неща трябва да стават комисията, не в съвета. Граничния контрол, според нас, само в а, някакви извънредни ситуации. Какво е извънредна ситуация? Бедствие или как, природно или земетресение или, или извънземни, може би трябва да дойдат, не зная. Това трябва да се определи точно. И затова сме направили някои изменения, където говорим за конкретна заплаха, сериозна заплаха, докато зелените са опитали също да опишат за какво говорим. Разбираме желанието на докладчика да разгледа различните аспекти, тези свързани с бежанците и с мигрантите. Пето съображение заплаха, примерно, за обществения ред от страна на граждани на трета страна. Това трябва да се вземе предвид, но това, крайна сметка, не изчерпва въпроса. И когато говорим за политиката за връщане, нещата трябва да са по-стрикни. Не искаме да се говори а, за завръщане, ако се говори за дефицит. Не трябва да е свързано, взаимосвързано. Има някои по-малки изменения, които са свързани и с последващото въвеждане на граничен контрол. Обществеността трябва да бъде информирана, но смятам, че трябва да продължим в посоката, в която предлагаме. Много е важна темата и не може да се пренебрегне. Значи общностния метод, засилването му и да не се прави затварянето на границите само от един всичко в тази посока ще бъде подкрепено от нас. Благодаря, господин председателю, госпожи и господа. Благодаря на госпожа Вебер за свършената от нея работа. Нека се спра на граничния контрол най-напред. Според мен, Полша е страна, в която гражданите смятат, че Шенген е много важен. Ние смятаме, че е важно да могат да се минават границите и повторното въвеждане на, граничен, на граничен контрол по вътрешните граници поражда доста тревоги. Безспорно много е важна безопасността на гражданите, но трябва да подхождаме много предпазливо по тази тема. Трябва да има различни предохранителни мерки. Комисията има право на инициатива, съвета също трябва да участва. Има някои изменения и Искам да ви помоля много внимателно да ги отмислите, да помислите за общите граници, за външните граници на Европейския съюз. Аз живея на границата с Украина и Беларус. И общото управление, съвместното управление на границите е много важен въпрос за гражданите. Гражданите трябва да знаят какво става. Благодаря. Госпожа Макинтайр има думата. Благодаря, председателю. На първо място искам да благодаря на госпожа Вебер за това, което е свършила по доклада. Подкрепям горещо това, което тя предлага. Много е важно всички да застанем зад свободното движение като част от същината на Европейския съюз, но трябва да има балансираност. Държавите членки трябва да имат възможност за избор при извънредни обстоятелства. Това е важно. Аз съм представител на Обединеното кралство като депутат и разбирам колко деликатен е граничния контрол. Обединеното кралство държи на своите на своята охрана на границите, но споделям загрежеността, изразена от държавите членки за това предложение на комисията. Ние внесохме само три изменения. Те са свързани с преамбила а не с оперативната част, материалната част. Честно казано, не са кой знае колко спорни. Онова, което ние въвеждаме, това е 33-то изменение, е свързано с отчитането и изискванията на държавите членки за бърза реакция – т.е. всички бързо да се съберат, но понякога е, това е невъзможно. И затова тези изменения следва да бъдат включени, както каза госпожа Вебер, за да има баланс. Благодаря. Нека сега дадем думата на докладчика. Госпожа Вебер има думата за заключение. Благодаря на всички колеги, които изразиха становища и се аргументираха по измененията, които са внесли. Благодаря и на комисията и на съвета за изказванията. Не ми се искаше да започваме този дебат, да се връщаме към нещо вече обсъдено по време на първата размяна на мнения и преди това. Не смятах, че е нужно. Ние сме на друг етап на развитие. Но е редно да припомня на колегите, че независимо от личното ми желание да подкрепя предложението на комисията, тъй като много оценя общностния подход към Шенген, аз все пак трябва да съм реалист. Понякога е по-добре да съдим с разума, а не с сърцето. Избрала съм този път и целя нещо, което не само ще изглежда добре в един доклад и може би ще осигури подкрепата на много колеги в парламента, но не и в съвет. Реших, че е по-добре да избера нещо по-осъществимо, да се опитам да съхраня общностния подход. Не общностния подход, представен от комисията, но по-скоро един подход, който обхваща повече от предложенията. Дори това да не е някаква изумителна стъпка напред, все пак е напредък. Огледайте се. Вижте колко ценят гражданите Шенгени искат да го съхранят последните изявления, и тук не искам да споменавам никого лично, но последните изявления за еволюирането на Шенген а, са такива, че и най-маничката стъпчица напред за съхранение на общностния подход е ценна. Искам и много ясно да кажа, че що се отнася до миграционните потоци, те никога няма да бъдат разглеждани като така голяма заплаха за националната сигурност. Това е отчетено в доклада и именно затова процедурата за връщането им не бива да се разглежда като заплаха за националната сигурност или а, обществения ред. И слушах колегите които казаха, че лесно можем да постигнем компромиси по член 23, 12 и 5, преамбюла. Да, остава решаващия въпрос по 26 ти член. Тук няма среден път. Или ще изберем комитология или някакъв друг вид вземане на решения. Все пак смятам, че това ще бъде обсъждано в бъдеще и с докладчиците в сянка, и с съвета, и с комисията. На практика възнамерявам и се надявам, че докладчиците в сянка ще бъдат готови да организираме една среща, за да постигнем компромисни изменения и да имаме увереността, че гласуването ще премине успешно. Мисля, че датата е 26, ако не греша. И така, благодарим. Ще държим връзка преди гласуването и след това, тъй като ще трябва да преговаряме в съвета. Благодаря, казва председателя. Благодаря, госпожо Вабер, за свършената работа и за работата, която ще вършите в бъдеще в усилията да достигнем до компромис. Високо ценим вашата ангажираност и всеотдайност по отношение на тези компромисни изменения. Гласуването в Либе се предвижда да е през месец април, така че благодаря, благодаря за тези обсъждания и минаваме към 18-та точка и 19-та точка. Ще ги разгледаме заедно, ще имаме съвместен дебат. Точка 18 е посветена на обмена помощ и обучение за защита на еврото от фалшифициране. Тъй наречения перикъл 2020 година. Това е името на програмата. Докладчика тук е госпожа Антея Макентайер. Освен това, ще обсъждаме и точка 19, която е посветена на разширяването спрямо неучастващите държави членки на приложното поле на регламента и създаване на програма за обмен помощ и обучение, сиреч програмата Перикол. Тя да може да включва държави, които не са държави членки. Докладчик е господин Августин Диас Демера. Той не е тук, но ще бъде представен от господин Карлос Куайо. Така, нека чуем комисията. Това е първа размяна на мнения. И сега ще дам думата на комисията, която се представлява от господин Хол, ако правилно го произнасям. Така ли се казвате? Хол или Хаул? Аха. Добре. Той представлява Олаф и ще ни представи най-подробно темата. След това ще вземе думата датското председателство се реч съвета и след като изслушаме и докладчика госпожа Макентари и господин Клайо, ще има разисквания. Е, е, е, Благодаря, господин председател. Чест е за комисията да представи предложението си за Перикол 2020, програмата за обмен, помощ и обучение – за защита на еврото срещу фалшифициране. И така, какво представлява програмата Перикъл? Както казах, става въпрос за обучение, обмен, техническа помощ, обмен на мнения също и засилване на работата по защитата на еврото срещу фалшифициране. Имаме специални групи от допустими бенефициери компетентните национални органи в борбата срещу фалшифициране на еврото, агенциите за правоохраняване и също така представители от националните банки, и всички други институции, които са добре а, а, подготвени за да регистрират фалшифицирани монети и банкноти. Всички а, тези обучения са отворени към съответните професионалисти, които работят в тази сфера. Защо периода 2020? Трябва да продължи подкрепата за под защитата на еврото в рамките на Европейския съюз, но и извън него. Заплахата от фалшифициране остава на високо ниво еврото като валута има международно измерение и това международно измерение го прави привлекателно за фалшифициране за различните международни престъпни мрежи. И така трябва да подобрим, да продължим да подобряваме тактическите средства, с които да се борим срещу фалшифицирането, които са в допълнение към усилията на държавите членки. Също така сме идентифицирани много появяващи се заплахи, които проистичат от части на света извън Европейския съюз, например Русия, Китай и действията в Европейския съюз са в допълнение, повтарям, на това, което правят държавите членки и също така създава известна хомогенност, за да има една равнопоставена защита на еврото в Европейския съюз. Ето също сме направили две предложения. Едното предложение е свързано с и покрива различните разпоредби на държавите членки, в които са въведени които са въвели, е, въвели еврото, които са пари с евро и предложението за държавите членки които все още не са въвели еврото като валута. Проект по регламента ясно очертава своите цели. Както вече беше казано, основната цел е да се защитава еврото, банкнотите и монетите му срещу фалшифициране и измами. И тук ще се повторя, но ние използваме затова обмен на информация, помощ, техническа, обучение и също така, разбира се, подкрепяме научна изследователска работа, която ще ни помогне да подобрим средствата си за защита. Идваме от доста сериозен опит Имаше съответните програми преди това, имаше и а, съответното решение на а, съвета, което беше удължено, за да покрива а, периода 2007-2013 година. Вече сме реализирали доста резултати. 84 дейности са осъществени, 93% от бюджета са освоен. Е, много голям брой участници са финансирани според нашите е, участници, техните отговори на въпросите. 98% от тях са доволни от постиженията. На годишна база а, с държавите членки, Европол, Европейската централна банка и така нататък, годишната програма Перикъл има своята стратегия и тази стратегия се обсъжда с държавите членки и другите институции в рамките на експертната група на Европейския съюз против фалшифицирането и имаме приоритети, които си определяме в съответния период на стратегията. Разбира се, акцентът пада върху държавите членки на еврозоната, но разбира се, разработваме регионално взаимодействие. Успяхме да осъществим такова регионално сътрудничество в Юго-Источна Европа, особено с цел да действаме в държави, в които има много високо ниво на фалшифициране в района на Балканите и Юго-Источна Европа. Европа. В тази платформа разработваме същия формат и за Северо-Источна Европа, където регистрираме нови заплахи. И там разпространяваме тези добри практики. Това е за стратегията Перикъл за момента. Също така имаме и покритие извън Европа, установени контакти посредством нашите испански колеги в Мадрид агенцията, която работи с а, Южна Америка. Защо? Защото, да речем, в Колумбия сме регистрирали доста високо ниво на фалшифицирано евро, а, както и фалшифициране на долари. И явно това е свързано с а, много а, засилената, организирана престъпност и дейности като пране а, на пари и а, трафик на наркотици. Ето защо ние покриваме и тези области. А вече казах, че ние сме регистрирали и появяващи се нива на риск в Русия. Новите елементи на предложението за 2020 година, освен факта, че сега вече сме предложили регламент, което е хоризонталната част за всички предложение на комисията. Всички предложения за националната многодишна рамка се предлагат по този начин и така се подобрява правната яснота. Също така сме опростили предложението. Въвели сме съществени а, опростявания в регламента. Например, намалили сме разпоредбите за допустими разходи. От четири разпоредби имаме сега един единствен член. Втори момент, много по-съществен. Увеличили сме до 90% нивото на съфинансиране в някои от изключителни случаи в регионалната а, регионалното сътрудничество, примера, който току-що ви казах, покритието на Юго-Источна Европа, там наистина призоваваме държавите членки да направят при предложения в рамките на споразумение за отдаване на а, грантове и знаеки трудностите в много държави членки в тази област, сме предложили да се увеличи нивото на съфинансиране до 90% при съответно обоснованите случаи. Друг момент, свързан с ефективността на програмата, е, че в момента също така предлагаме съфинансиране и грантове за закупуване на оборудване, което разбира се не е единствената цел на а, грантовете, не само закупуването, а също поддръжката и обучението се включват. Ние проведохме едно много подробно изследване на заинтересованите страни и а, резултатите от него се отразяват в оценката на въздействие на комисията. Благодаря. А сега датското председателство, ако желая е да направи кратка презентация преди нашите докладчици. Благодаря, господин председателю. Няколко думи за двете предложения до момента и техното движение в съвета. Имахме две заседания по Перикъл. Първото беше едно представяне на комисията, първи обмен на становища в края на февруари. Днес на състане на работна група стигнахме е, до техническо четене. Бе прието, то бе завършено. Целта на председателството е да имаме мандат за преговори до края на нашето председателство, най-късно за да започнем преговори с парламента. Очакваме с нетърпение едно добро сътрудничество с парламента по този въпрос. Благодаря. Now, let's hear from our И сега докладчиците. Госпожа Макентайр по първия доклад. Благодаря, господин председателю. Ще започна с това, че благодаря на колегите за възможността да бъда докладчик по този важен доклад. За първи път ми е, така че ще направя а, всичко възможно докладът за нашата комисия да бъде отличен. По този доклад и е колегата по другия доклад ще работим заедно. Първоначалната програма Перикъл е резултат от решение на съвета. След това има удължаване от държавите членки, извинете, от държавите в еврозоната до всички държави членки. И това разширяване на програмата трябва да следва този път. Затова имаме и два доклада. Аз си мислех, че е по-просто да е един, но ми обясниха, че това не е възможно поради правното основание, което използваме. Необходими са два доклада. Като евродепутат от Обединеното кралство трябва да кажа, че ние не сме част от еврозоната. Независимо от това обаче, Смятам, че е изключително важно това за Обединеното кралство. Може би не ползваме наистина еврото като национална валута, но го използваме по принцип и то е изключително важно. Очаквам с нетърпение да работя с колегите, за да се стигне до един доклад. Благодаря на колегата от Олаф, защото той обясни новите елементи всички сме за опростяване, по-голяма, по ефективност, ефикасност, високи цели. Хубаво е също така и да чуем какво се случва от съвета, наистина, там където се случват нещата. Много ви благодаря. И искам да чуя становището на другите колеги, разбира се, и да работим заедно. Благодаря ви. Добре, благодаря. Господин Коейо. Obrigado, Sr. президент. Благодаря, господин председателю. Както знаете, колегата ни е във Вашингтон и затова не може да присъства. Той ме помоли да го представлявам, което правя с удоволствие. Той е голям мой приятел, освен това и депутат. Поздравявам госпожа Макинтайр с която е работил. Госпожа Макентайр вече каза, че двата доклада са тясно свързани. Господин Диас Демеро приветства предложенията на комисията, смята, че инициативата на комисията за преразглеждане и усъвършенстване на мерките, съдържащи се в програмата Перикъл, и включването на други държави е много важно. Много са важни темите, които са засегнати. Този регламент ще бъде използван за гарантиране на по-голяма сигурност на евровалитата, валутата, както в ЕСЕ, така и извън Европейския съюз. Многото доклади и оценки показват колко успешно работи програмата Перикъл, така, защото еврото е валутата, която най-малко се фалшифицира, но се появяват и нови предизвикателства, нови заплахи. Пред Европейския съюз и за това разширяването на програмата до други страни е наложително. Господин Демера приема предложението с удовлетворение, така ще може да се повиши ефективността на превенцията и а, противодействието на фалшификатите на еврото, което ще допълни допълни и инициативите на държавите членки в еврозоната. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в а, Сянка по а, този доклад от името на социалистите и демократите. И двата регламента ще са много важни, защото ще се боря точно срещу фалшифицирането на еврото, не само в държавите, където то се използва като валута, национална и единна валута, но и други, които най-вероятно ще влезат в еврозоната в бъдеще. На базата на всички елементи е, може да кажем, че има една фалшификация най-вече на банкнотите и не толкова на монетите. И най-вече у нези, които са с много ниска стойност, т.е. 20 евро. Е, те се използват много често от гражданите, и за това е много важно да създадем механизми за възпрепятстването. Програмата Прикал 2001 беше много важна. Създадоха се механизми. Сега вече съществува натрупана на компетентност по въпроса. И ако еврото продължава да бъде една важна валута не само в Европа, но и в трети страни, ще е необходима по-добра координация в трансграничен план, за да се борим срещу фалшифицирането на нашата единна валута. Комисарят Шемета, който е компетентен по този въпрос, каза, че измамите и щетите в общностния бюджет са големи и фалшифицирането допринася за тях – това означава, че се поставят на карта средствата на всички ни. Поради това, по време на тази голяма економическа криза, в която се намира целият свят, трябва да се опита да опази своите постъпления и да даде на гражданите възможност да извлекат максимална полза от общностните фондове. Благодарение на програмата Перикъл 2020 година още веднъж излиза европейското измерение на опазването на единната валута. И това по никакъв начин не навлиза в суверенитета на държавите членки и техните компетентности. В случая говорим за съразмерност. 13-ти член от предложението има изключително важно значение, защото тук се споменават превентивните мерки срещу корупцията, фалшифицирането и други незаконни дейности, като се извършват контроли и се налагат санкции. И това според мен е задължително. Още нещо важно, което може да бъде направено е да има по-добър достъп на съответните органи в държавите членки до системата, както и достъп до информация от трети страни. Трябва да има прозрачност за резултатите от дейностите, които а, дава Перикъл 2020 година. Искам също така да спомена и постоянното обучение на специализирания персо, персонал, който се занимава с борбата срещу фалшифицирането, защото това е изключително важно. Още нещо много важно е постоянното подаване на информация и към гражданите. В това отношение бих искал а, да задам един въпрос на представителя на Европейската комисия дали в финансирането на програмата сте предвидили финансиране на просветни кампании за гражданите, особено, що се отнася до фалшифицирането на еврото, разбира се, за което говорим, защото гражданите, според мен, трябва да са запознати, за да бъдат опазени. Кой желая да се включи в дебата? Някой вдига ли ръка? Има ли други коментари от докладчиците? Желаят ли да допълнят нещо? Или с това приключваме за сега? Това беше всичко. Приключихме. Това беше първата размяна на мнения между докладчиците и докладчиците в Сянка. Госпожа Пападопо чухме като докладчик в Сянка. Какво мисли тя Благодарни сме на комисията за включването и. Доколкото разбирам, най-после ние като че ли ще свършим по-рано. Concerning the criminal sanctions for insider dealing and market manipulation. 20 точка от дневния ред ще има представена от страна на комисията, но представителя на комисията все още не е пристигнал. И отново трябва да се направим половин часова почивка. Много ми е тъжно, че трябва да го съобщя. Зная, че това е разстройващо за всички, които оцеляха през тези сесии няколко дни поред. Включвам и себе си в това число. Но, тъй като комисията е предвидена да пристигне в 6 часа, ще трябва половин час да ги чакаме, за да ги изслушаме и с това ще приключим днес след обед. Благодаря.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 Yes, final point. Final point. This long day. И така стигнахме до последната точка от дневния ред в нашия дълъг дневен ред. Dealing and market manipulation. Let's hear the present... Наказателни санкции, прожими с търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Нека чуем комисията. Европейската комисия е решила да представи пакет от мерки които съдържа регламент и директива за наказателни санкции при търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Нека чуем представителят на комисията и след това може да има и възможност за дискусия. Имате думата. Благодаря, господин председател, за това, че ни давате възможност да предо... представим съвсем накратко това предложение. Разбирам, че сме в края на деня, след два дълги дни заседания за вашата комисия и определено ще го отчета в моето представене. От наша гледна точка наистина е съвсем на време дискусията, две години след въвеждането на Лисабонския договор и вече почваме да виждаме резултатите от тази работа. Предложението, което разглеждаме е част от нашата политика, която разработваме и вече беше включено частично в съобщението ни за наказателното право, по-рано обсъдено от тук във вашата комисия. С настоящото предложение за първи път прилагаме принципите, които сме очертали в съобщението за наказателното право, за да осигурим правно съответствие между правото в областта на злоупотребите на пазара и други области. За първи път използваме Лисабонския договор, за да предложим наказателни санкции за ефективното прилагане на европейските политики в, по член 83 алинея 2. Тук става въпрос за манипулирането на пазара. Нашето предложение е част от един по-голям пакет, един изначален регламент за, за на пазара и а, включително наказателните санкции, където разбира се се стараем да заздравим спазването на политика в областта на манипулирането на пазара и на основата на нашата оценка на въздействието решихме да разгледаме манипулирането на пазара в инструмент от наказателното право. Ние следваме принципите от съобщението, което публикувахме за наказателното право, следваме всички тези принципи, като, например, това, че наказателното право е една последна мярка. Според 83, е, член 83 става въпрос именно за това. Разбира се, че е, принципа на субсидиарност ни задължава да разгледаме точно кога действаме на ниво Европейския съюз. Защо предлагаме една такава обща европейска е, дефиниция, определение на, за санкциите? Съвсем накратко става въпрос за а, интегритет на пазара и доверието на хората в финансовите пазари. В настоящия климат е изключително важно гражданите да имат отново доверие в финансовите пазари и ние да имаме ефективни мерки за предотвратяване на такова манипулиране. Последните години видяхме наистина катастрофалните действия на съответното поведение на пазарите. Това, разбира се, може да има формата на а, разпространяване на слухове на информация или търговия с вътрешна информация и така да се влияе на конкретни финансови инструменти. На основата на нашия анализ на оценка на въздействието ние решихме, че наказателните санкции ще бъдат едно добро средство за борба с сериозните нарушения на пазара и най-добре ще има силен а, ефект за предотвратяване на подобни а, нарушения и измами. Анализирахме и а, нивото на държавите членки. Доста разнообразна картина в много държави. Имат действително такива наказателни санкции за някои видове а, нарушения, свързани с а, измами на пазара, но не всички включват търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. И дефиницията на това, кои видове търговия с вътрешна информация се разглежда е много различна в държавите членки. така, различни ситуации в Европейския съюз и предположение, че тази търговия с вътрешна информация може да се състои и през граница, това вправи нашия анализ е още по-значим. А, ние стигнахме до извода, че не във всички държави членки има подобни определения за тези, този вид измами и още повече определенията, доколкото съществуват, се различават доста от държава членка на държава членка и това води до фрагментация. И така ние се насочихме към решаване на тези проблеми, като а, работим по общо определение на двете понятия и а, посредством това да се а, очертаят ефективни а, съразмерни и а, предотвратяващи санкции. Според нас минималните санкции ще имат съответния разобеждаващ ефект и ще допренесат за ефективността на пазарите в Европейския съюз и също така ще способства за ефективното осъществяване на нашата политика. В предложението сме а, сближили нивата на санкциите. Ние просто сме казали, че трябва да бъдат а, съразмерни, а, ефективни и съответни на а, нарушенията. Това е терминология, която ще разпознаете и от а, друга, а, други наши а, документи. Ние също така сме разгледали а, възможността за въвеждане на общи минимални права за видовете нарушения, престъпления и санкции. Предложението е сравнително кратко и мисля, че ще разпознаете части от други предишни предложения, отговорността на физическите лица, също така нивата и различните елементи на престъплението и на този етап смятам, че а, ще изпратим един много силен сигнал към потенциалните наруши... нарушители. А, ще допренесем за възпирането и ще изпратим едно много силно послание към гражданите, които да имат още на, да повишим тяхното доверие към пазарите. Наистина чакаме с нетърпение работата ни с парламента, по-конкретно с комисията Либе, за да продължим нататък. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето. Нека сега чуем госпожа Боткорт, която току-що беше назначена като докладчик на този а, доклад. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на Европейската комисия за встъпителните думи към доклада. Напълно съм съгласна с вас, че е изключително важно да спечелим отново доверието на финансовите пазари. Важно е да се занимаваме с манипулацията на пазарите по един правилен начин на европейско ниво. Точно защото това е трансгранична характеристика, е трансграничен проблем, трябва да има и трансграничен отговор на този проблем. Не можем да позволяваме възможност всеки да търси там, където му е най-изгодно да се възползва от системата. Искам няколко въпроса да ви задам с цел изясняване, но момент, нека да първо да коментирам казаното от вас. Е, ставаше дума за клаузата за преразглеждане. Европейската комисия отбелязва, че трябва да бъде преразгледан документа след 4 години. За мен 4 години са един много дълъг е, срок. Може ли да кажете защо 4 години е периодът и точно как избрахте 4 години? Още един въпрос. Той е по трети и четвърти член. Мислите ли, че достатъчно написаното в трети и четвърти член? Как ще направите така, че да бъде максимално ясно съдържанието на тези членове? Какви са критериите? Какво се опитваме да постигне? Пети член. Подтикване, подпомагане е записано тук като манипулация на пазарите. Къде е тук подбуждането, подклаждането? Какво означава това в, по отношение на пазарите? И накрая Взехте ли предвид факта, че не трябва да има двойно налагане на санкции за една и съща простъпка? Ще има други въпроси и в друг случай предполагам, че ще можем да обсъдим. Това бяха конкретни въпроси. Чакате отговори. Имате думата. Благодаря за въпросите. Те наистина показват познаване на файла. Първо ме попитахте за четирите години, които са необходими преди да се направи преразглеждане. Това е защото държавите членки имат 24 месеца, т.е. две години за транспониране, т.е. чак две години, чак след две години ще има транспониране и ще е необходимо да разгледаме резултатите. Трябва да анализираме как са били направени транспониранията в националното законодателство и дали системата работи. Едно проучване трябва да се направи за това дали е ефективна и ефикасна системата за санкции и дали съответно е постигнала целите на предложението или не. Или пък ще е добре да се въведат различни нива на санкциониране. Освен това, тъй като това е нова сфера в наказателното производство, ако решим да тръгнем по пътя на определяне нивото на санкциите, трябва много внимателно да проучим нещата. Както знаете от предишни предложения, трябва тогава да се направи едно сравнително, един сравнителен анализ с различните държави членки, за да видим как стоят нещата там и как това може да ни помогне, за да постигнем желания резултат. Сега, по отношение на подбудителството, пети член, това са разпоредби, които сме използвали в миналото, в наказателния процес. Рано е да говорим за определение на подбудителство, защото не е прието предложението – много внимателно подходихме към трети, четвърти член. Искахме да има точен език, точно заради наказателното преследване. Както обаче знаете, дебатите по самия регламент за злоупотребите с пазара по-настоящем текат дебатите. Така че трябва да видим какво се случва по дефинициите там, за да видим дали не трябва да има поправки тук. Прекалено рано е да кажем какво може да означава подбудителство. И националният съдя е този, който подробно може да разпише тези, е, да, да тълкува тези текстове. Е, за двойните санкции или двойното налагане на санкции, регламента за злопотребата с пазарите се занимава с това, а ние се занимаваме само с наказателното право. Двете системи, подобно на други предложения, са взаимодопълващи се, но те могат да свържат държави членки с съвсем различни системи. В някои това е по наказателното право, в друго по административното, но не трябва да има двойни санкции при всички положения, защото ни идем един основен принцип в наказателното право. Националния съдя на базата на своята преценка може да, прецен... може да реши как да не наруши принципа на едно наказание, на е, едно престъпление на санкция. Трябва да има и критерии за това, кое действие може да бъде счетено за наказателно е, с наказателно-правни последствия и кое не е. Трябва да има някаква прагова стойност и това тълкование отново ще бъде в ръцете на националния съдя, за да няма дублиране на санкциите. Благодаря. Thank you. How about that? Mrs. Благодаря, госпожо Боскурт. Имате ли още въпроси? Не, за сега няма кръстосен разпит да правим. Благодаря ви. Това е за сега. Въпросът е материално правен и освен това трябва да бъде преосмислен процесуално трябва да обърнем достатъчно внимание на това досие. И в него участват и други комисии. Едва сега започваме работа с това първо изложение на комисията. Назначен е вече избран е докладчик. Осъществихме първа размяна на мнение. Ако нямате други коментари, 15 часа заседава комисията Либе и вчера и днес никога не ни стига времето. Благодаря ви, довиждане.